преминем към следващото съобщение. Първо, от името, от имата на групата на Обединената левица получих номинации за членове на различни делегации и парламентарни комисии. Те са на ваше разположение, ако